Buenos días, señorías. Vamos a, empezar la sesión de esta, de esta mañana. Нека да започнем заседанието. Започваме веднага с първата точка от дневния ред финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчика е Томас Хендъл, давам му думата веднага. Уважаеми господин председател, скъпи колежки и колеги, става дума за становище по функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Този фонд за глобализация през миналата година бе един отличен инструмент за е, преодоляване на тежките последствия от е, финансовата криза, особено по отношение на работещите в предприятията, които е, рискуваха да загубят работата си. И за това би трябвало да уточним насоките за развитие на този фонд. Това е нещо, което е от голям интерес за всички нас. Още повече, че през следващите години не можем да предвидим как точно ще се развива финансовата криза. При всички положения е много разумно и това е първа точка от становището да обсъдим въпроса за това как фондът за приспособяване към глобализацията е бил използван до този момент. В първа точка се спирам на използваните средства, каква част от цялото финансиране се представлява в сравнение с други мерки и така нататък. Това се свързва с дискусиите и в останалите комисии, които имат отношение по темата. Става дума и за това как се е, подпомагат на национално равнище процесите. Комисията би трябвало да направи първоначални заключения в кратки срокове, да представи предложения за подобрение на фонда. На второ място би трябвало да се положат усилия фондът за глобализация да се съсредоточи върху предприятията, които действително се нуждаят от подпомагане. През изминалия период от този фонд са се ползвали и предприятия, които в никакъв случай не са били в тежко економическо и финансово положение. Е, имаше един такъв случай през миналата година. Затваря се предприятие в Ерланген. 14 е, милиона се отпускат от фонда за глобализация, за да се е, предоставят средствата в полза на уволнените работници. Междувременно производството се премества уж в Китай, но после пък се оказва, че все пак новото място на производство не е Китай, а Полша. Там също има проблеми по отношение на персонала, но при всички положения тук има и така, аспекти на картелиране и така. Отпуснати са милиони, 84 милиона. Във всеки случай картелът нанася вредни последствия и загуби на е, европейската економика като цяло, които се е, измерват с милиарди. Така че от тук следва и е, заключението, което е описано в точка трета, именно, че Европейският фонд за глобализация би трябвало да се преструктурира е, и да се превърне в фонд за преструктуриране, който пък да се финансира от е, данъците и таксите, събирани в целия Европейски съюз е, при преместване на производството и естествено да включва и предприятия които да се стимулират за разкриването на устойчиви заместващи работни места. Трябва да се отпуснат средства и на предприятията, в които от регионална гледна точка би трябвало и би било смислено да се запази производството и съответно заетостта. Така че това се има предвид с помощите и мерките за преструктуриране про определени критерии. Точка пета. Е, да се включи задължително, е, задължително и социалният партньор или социалните партньори в е, взимането на решения. Подчертавам необходимостта от задължително включване. Точка 6 в становището се отнася до настоящите трудности във връзка с преместването на производствата извън Европейския съюз. Точка 6 се отнася и до сложността на процедурата. Предлагаме опростяване и съкрещаване на сроковете, тъй като именно сроковете са особено важни, ако желаем да отпускаме бързо и е, безпрепятствено помощи на предприятията, които се нуждаят е, от е, тези помощи. И на седмо място предлагаме фондът да разшири е, своята финансова рамка в контекста на финансовата криза. Още повече, че е, това се свързва с е, шансовете за по-бърз изход от кризата и естествено това означава, че трябва да се увеличи и е, обхвата на фонда, сферата на компетентност и да се предвидят съответните бюджетни средства. Това е в общи линии. Благодаря ви. Благодаря, господин Хендел. Е, госпожа Хъбнер желая да вземе думата. Благодаря, господин председател. Всички знаем, че навлизаме в периода, в който ще се прилага фискална консолидация и с ограничаването на средствата ще трябва да се повиши тяхната ефективност, така че това, което се казва в първа точка на това становище е правилно. Ние трябва да настояваме комисията бързо да представи предложения за подобряване на фонда. Нека да кажа още нещо очевидно. Ние, на нас ни предстои а, структурна промяна в а, европейската индустрия и в предприятия, които работеха добре преди кризата, сега изпитват трудности. Нормално е да очакваме, ако бъдат създадени нови работни места, това да бъде в нови сектори и фирми. Потребителите също така имат нови очаквания, също така и нови предприятия, също така преминаването към ниско въглеродната економика означава структурни промени в економиката. Всички тези промени ще повлия, ще окажат въздействие върху обществото. Промените са свързани както с, с трудности, така и с, с възможности. Последиците от про, трудностите не трябва да скриват от погледа възможностите. Също така трябва да набележим нови двигатели за растеж и всъщност това е и смисъла на стратегията 2020. Тази стратегия не е стратегия на зелено. Има индустриална економическа реалност в Европа и има си европейска индустрия със своята конкурентно способност, макар и не винаги достатъчно. Така че тази стратегия има за цел да въведе нови елементи, но и да промени някои стари модели. Така че ни трябва баланс между работни места, които следва да бъдат защитени, работни места, които ще бъдат заместени с нови. Очевидно това е трудно. В Европа ни трябва силен растеж част от този растеж ще бъде растеж без създаване на заетости. За да създадем работни места, ни трябва да избегнем политика, която да намали способността на Европа да се конкурира. Е, на световен мащаб, тъй като това може да повлия отрицателно върху капацитета ни за създаване на работни места. И имам сериозни съмнения спрямо точки 2, 3, 4 и разчитам на плодотворна дискусия. Мисля, че е възможно да се а, е, повлияе отрицателно върху конкурентоспособността в Европа. Трябва да се стремим към устойчиви работни места, които да не избягат към новите економики, така да се каже. А тези работни места могат да бъдат само в една конкурентна индустрия. Фонда за глобализация всъщност има за цел да подкрепя структурните промени – това не е фонд, който да ни спира от осъществяване на структурни промени. Това трябва да бъде водещата линия на нашите усилия. Благодаря. Благодаря, госпожа Хубнер, госпожа Подимата. Благодаря, господин председател. Приветствам е, предложенията на докладчика и му благодаря за тях. Смятам, че инициативата е особено актуална. Става дума за оценка на досегашното функциониране на Европейския фонд за глобализация – знаем, че изминаха две години от е, влизането в действие на съответния регламент и средствата от този фонд до този момент се използваха в доста ограничена степен. Комисията се призовава към оценка на досегашните мерки и освен това, е, оценката на комисията трябва да се допълни и може да се допълни с статистическите данни, предоставени от националните държави, за да разберем какви са причините за ограниченото използване на финансовите средства от Фонда за глобализация. Една от причините най-вероятно се крие в е, сложната процедура, която освен това отнема дълго време и по този начин не могат да се освоят своевременно и по възможно най-рационалния начин средствата. Е, държавите членки би трябвало да направят разчети на разходите за използване на, за освояване на средствата. При всички положения, според мен, акцента трябва да се постави върху опростяване на процедурата и по-добро освояване на средствата. Имам една молба. Отгова... Компетентните национални органи, които отговарят за освояване на средствата от фонда за глобализация, би трябвало да обобщат е, опита до този момент и е, най-добрите практики при освояване на средствата по този начин ние ще интегрираме националните органи и ще ги мобилизираме в много по-голяма степен, отколкото до сега. Във връзка с становището ще направя две бележки. Е, в е, втора точка се призовава комисията незабавно да внесе предложение, според което предприятията, които закриват работни места и така нататък, е, да участват в покриването на социални разходи. Още повече, че те са е, имали, така да се каже, е, реализирана печалба, за да се е, облегчат е, е, така, социалните, за да се омекотят социалните последствия за трудещите се, за работниците. Трябва да уточним, че става дума за предприятия, които са преместили производството си е, но е, при които това преместване на производството не е застрашило е, тяхното съществуване и тяхното по-нататъчно правилно функциониране. Това е нещо, което според мен би било добре да се уточни. Благодаря, госпожо Подимата. Господин Хеглунд. Благодаря, господин председател. Е, имах удоволствието да работя по тази тема в Комисията по бюджета, където съм член. Интересно е да разгледаме темата и в тази комисия. Като цяло е интересно да се види как доклада се опитва да направи разлика между подпомагането на хората, които губят работните си места и загубите на бизнеса. Тези две неща понякога се смесват. Трябва да се отчитат и двата фактора. Като цяло, когато Става въпрос за оценката на направеното. Точка първа в становището е много добра. Имаме нещо като основа и можем да направим известни заключения. Искам да ви напомня, че първоначалната идея беше за Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, но сега имаме нещо по-различно. Имаме нещо като фонд за преместване на производството в рамките на Европа. В Комисията по бюджети обсъдихме факта, че много от преместванията на производството, за които са дадени пари от този фонд, не са помогнали за да се смекчи последицата от глобализацията. По отношение на отделните точки оценявам първия параграф и четвъртия параграф. Когато разглеждаме точка 3 обаче, мисля, че трябва да обсъдим подробно дали е задача на Европейския съюз да разполага с фонд, който да подкрепя преместването на производството. Като либерал аз не съм убеден, че това е функция на Европейския съюз. Но трябва да се обсъдят нещата, да видим какво искаме да направим. По отношение на социалните партньори, добре е да ги включим, но официалната, е по-скоро формалната роля е нещо предизвикателно от политическа и техническа гледна точка. Може би няма да е уместно. По шестия параграф наличието на фонд, който да подкрепя преместването на производството в Европейския съюз, като цяло противоречи на цялата идея на Европейския съюз, която се основава на свободното движение на хора, капитали и работни места. Това е поне моето виждане за Европейския съюз. Аз не съм съгласен. Мисля, че трябва да се проведат разисквания. По отношение на точка 7, както каза госпожа Хюбнер, економическото положение не ни позволява да разширим този фонд. Не искаме да харчим повече средства. Преди сме правили това. Това е моето мнение по това становище. Очаквам с нетърпение конструктивния диалог с докладчика. Ще внеса някои интересни предложения, най-вероятно, които ще обсъдим. Благодаря. Благодаря, господин Хагунд. Господин Стречек има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички, уважаеми госпожи и господа. Следвам и, и слушам много внимателно изказванията. В рамките на тази дискусия може би ще предложа друг поглед върху проблемите. Колегата Хеблунд спомена някои от аспектите, които и аз исках да засегна. Смятам, скъпи приятели, че трябва съвсем откровенно да си признаем и да запишем, че фондът за глобализация от самото начало бе спорен проект. Но както и да е, той вече е учреден и е започнал да функционира. Как функционира е друг въпрос. По време на кратката история на фонда са взети редица решения, продиктувани от економически съображения. И тези решения наистина бяха доста противоречиви и спорни. Фондът би трябвало да набира средствата си от облагането с данъци и такси на онези, които в рамките на глобалната конкуренция печелят е, и се налагат успешно на пазара и да отпуска средства на онези, които не умеят е, така добре да се справят с е, ситуацията в момента, защото не могат да намерят е, нови ниши на пазара, не могат да предложат нови продукти. Аз смятам, че едно изкуствено подпомагане именно на такива предприятия е излишно, ненужно е, по този начин ние всъщност е, няма да е, увеличим заетостта, само ще унищожим, така да се каже, заетостта в успешно работещите предприятия. Затова депутатите от групата на консерваторите в Европейския парламент едва ли ще гласува в този вид доклада и становището, би трябвало да уточним е, кои предприятия ще могат да получават средства от фонда, е, по какъв начин нещата ще се обвързват с преместването на производството и с е, запазването на устойчиви работни места. Би трябвало да си дадем сметка, че е необходима фискална консилидация, но и добро управление на наличните средства. И още една забележка. Този фонд бе един паралелен канал, тъй да се каже, паралелна структура към европейските структурни фондове. Според нас е, европейските структурни фондове са напълно достатъчни и не се нуждаем от допълнителни канали, по които да се изразходват средствата на европейските данакоплаци. Благодаря, господин Тречек. Сега ще, ще дам думата на госпожа Йоргенсен от Европейската комисия. Господин Йоргенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност, която е и първата възможност на службите на комисията, отговарящи за Фонда за приспособяване към глобализацията, да говорят пред вашата комисия. Благодарен съм за тази възможност да отговоря на коментарите, направени тук. Надяваме се с, да водим конструктивен диалог с момента по е, фонда за приспособяване на глобализацията. Това е фонд за подкрепа на съкратени работници, не фонд за подпомагане на фирмите. Искам да подчертая, че никоя филма в Европа, в това число отдел в Ирландия, не е получавала финансиране или съфинансиране от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. В конкретния случай, който беше споменат, не е имало подкрепа за изнасяне на производството. Ние проверихме дали има преместване на работните места от Ирландия на производствените процеси са съвсем различни. Също така бих искал да приветствам връзката, направена от госпожа Хубнер с инициативата 2020. Европейската комисия ясно посочва, че Фонда за приспособяване към глобализацията е един от няколкото инструмента, които ще бъдат приложени. Ние споменахме конкретно този фонд за приспособяване към глобализацията във връзка с инициативата за конкурентоспособност на индустрията. Целта е да се е, подкрепят работните места и производствата и искаме да видим как ще стане това. Искам да приветствам идеите за разработването на фонда за глобализация. Искам да кажа няколко думи за процедурите, в съответствие с които се управлява фонда. В момента, възоснова на, на 22-та случая, в които имаме пълен цикъл на финансиране, средния срок – от момента, в който Европейската комисия получи пълната информация от държавата членка и до изплащането на средства в сметките на Министерство на финансите на държавата членка изминават 225 дни. Вътре в комисията съкратихме своите процедури, като сляхме две процедури в една и следователно намалихме с 22 дни, тези две са 25 дни. В момента се опитваме да ограничим, да съкратим срока с допълнителни 40 дни т.е. процедурата от началото до изплащането на бюджетните средства. В момента работим бърз напредък. Трябва да ви напомня обаче, че в съответствие с регламента и начина по който фонда отпуска финансиране, ние се нуждаем от официалното одобрение на бюджетния орган, което което означава и Европейския парламент. С други думи, трябва да се предвиди време за правилно изпълнение на процедурите в двете части на бюджетния орган. Тази процедура не може да бъде променена, освен ако не се промени регламента, финансовата перспектива и междуинституционалното споразумение. Едва ли сега е подходящия момент за такава стъпка стигам до следващата, следващия си коментар. В момента Европейската комисия обмисля в какъв момент предложение за ревизиран регламент трябва да бъде представен. Очевидно, следващата година е предвидена среща. До година е последната година, в която дерогациите по повод кризата ще бъдат в сила и трябва да се вземе решение дали тези дерогации да бъдат продължени или да се предложи нещо различно. Също така има обаче една връзка с дискусията с новогодишната финансова рамка и структурата на бъдещия бюджет. Комисарят Андор преди три седмици каза в Швеция, че той обмисля онова, което е включено в точка 7 на предложението, а именно създаването на бюджетна линия за финансовата криза, за да може фонда да бъде поставен на равноправна основа с други инструменти за финансиране. Все още не е взето решение за това и комисията ще направи своите предложения в тази насока по-късно. Последно, Последен коментар във връзка с точка 1. Много се радваме, че има призив за повече прозрачност, повече информация и повече статистически данни за фонда. В момента подготвяме годишния доклад за 2010 година. Той ще бъде готов след около месец. За първи път предлагаме към годишния доклад да има работен документ на комисията, в който да са изложени всички възможни статистически данни въз основа на случаите, по които сме работили. Надяваме се да има статистически анекс, в който ще се представят по-подробно характеристиките на кандидатурите, баланси, баланса, по отношение на възрастта, пола, типът хора, получили финансиране по този фонд и така нататък. Целта е да се предостави максимална информация на парламентарните комисии, съвета и заинтересованите представители на гражданите. Също така подкрепяме идеята за обмен на положителен опит Европейската комисия организира срещи с представители на всички държави членки два пъти в годината. Организирали сме семинари, за да обясним тълкуването и функционирането на регламента и в хода на тези срещи ние обменяме информация между потребителите на фонда, за да могат те да насърчат и други да, да кандидатстват. Надявам се да продължа да работя с вашата комисия и отбелязах направените предложения. Благодаря. Благодаря, господин Йоргенсен. Давам думата на докладчика, господин Хендел, за да приключим дебата. Нали Благодаря, скъпи колежки и колеги. Благодаря ви за дискусията и за предложенията, които направихте. Как е, точно ще конкретизираме бъдещето? Как ще работим съвместно през следващите месеци? Да, е, ние имахме възможност е, да се срещнем и с представители на водещата комисия и смятам, че когато едно предприятие се преструктурира и приключва с производството си, защото то е на загуба. Става дума не толкова да се подпомага предприятието, а да се подпомогнат е, работещите в това предприятие, да се смекчат е, социалните последствия. Друг е въпрос е, как точно преместването на производството, на новото производство, ще се е, субсидира от европейския бюджет, е, независимо от е, това, че може би е, предприятието на пръв поглед не изглежда чак толкова губещо и така, страдащо вследствие на закриването на предишното производство. Едно предприятие, което има достатъчно възможности да печели, не бива да е, и се е, възползва от е, постъпленията от данъци. Това е моето мнение. Освен това, трябва да кажа, че това е необходим инструмент. Това не е инструмент за спасяване и изкуствено поддържане на предприятията, които не могат да се справят с пазарната ситуация. Това е инструмент за облегчаване на работниците и служителите в такива предприятия. Това е инструмент за поддържане на заетостта и в крайна сметка и инструмент, който ни показва, позна, показва как можем да поддържаме една нормална пазарна обстановка. Благодаря, господин Хендел. Крайният срок за изменение е 8 юли 2010 година. Измененията ще ги обсъдим на 28 юни. Гласуването в нашата комисия ще е на 28 юни, а в комисията по бюджети на 14 юли 2010. Приключваме по тази точка и преминаваме към следващата, която е свързана с правата на потребителите. Докладчика е госпожа Пиети Кейнен. Господин председател, уважаеми колеги, Четири директиви гарантират защитата на потребителите в момента. Те са част от една минимална хармонизация. Държавите членки трябва да преработят своето национално законодателство, за да спазят този принцип. Има проблем с е, националното законодателство в това отношение независимо дали става въпрос за облигационното право или за други разпоредби. Законодателството на държавите членки би трябвало да бъде възоснова на минималния принцип на хармонизация. Подхода на комисията и на парламента е различен, тъй като те винаги са настоявали за по-високо ниво на защита на национално ниво. Сега комисията предлага тези четири директиви, за да се стигне до пълна хармонизация. Какво се случи всъщност? Комисията се опитва да превърне минималната хармонизация в пълна хармонизация и това създава сериозни проблеми от техническа и принципна гледна точка. Нека да разгледам първо новата харта на основните човешки права, която е част от Лисабонския договор. Там се гарантира високо ниво на защита на потребителите и възниква въпроса дали е необходимо да има такова действие и дали този стремеж към хармонизация ще е против хартата на основните права. На второ място, стратегията Европа 2020 говори за това, че Европейския съюз цели да има високо качество на продуктите и да има екологично съобразно и устойчиво производство. Какво означава това за потребителите? В много страни има възможност да се намали, а не да се увеличи защитата на потребителите. Това може да е свързано с намаляването на качеството на продуктите, намаляването на екологичната устойчивост. Така че Въпроса за устойчивостта, за трайността, за доверието на потребителите е много сложен. Четвъртия проблем тук е свързан с системата на националното облигационно право. Знаете, че когато се купува къща, автомобил или бутилка вода, нещата са много различни. Националното облигационно право е много различно и имаше дебати в съвета, за да се види как ще проработи това на практика по отношение на националното облигационно право и хармонизацията. Обсъдиха се и други сфери, а не само този вид право. Онова, което подкрепям в предложението на комисията е, че трябва да засилим вътрешния пазар, трансграничната търговия и пазаруването по интернет, но се чудя дали този вид хармонизация на правата на потребителите е най-добрия начин за това. В САЩ можем да направим едно сравнение – те имат различна защита на потребителите в различните щати и въпреки това техния вътрешен пазар е много по-добър. Освен това, по отношение на унези, които продават а, по електронен път а, тези фирми смятат, че е, се възползват от най-добрите практики в това отношение и за тях е, тези разлики не са проблем. По отношение на електронната търговия поне. Проучванията показват, че имаме различни аспекти тук. Имаме култура, език, е, доверие в системите за разплащане. Така че ще е много по-добре да работим за хармонизация на нашите системи за разплащане, което още не е направено. Мисля си, че едно такова действие може да засили доверието на потребителите много, много повече, отколкото този подход, който обсъждаме тук. Така че като цяло стигам до заключението, че в настоящия момент не би трябвало да се въвежда пълна хармонизация по отношение на защитата на потребителите. Това може да се направи. А, имам предвид да се засили нивото на защита, но не говоря за пълна хармонизация. Това не е добро. Начинът по който това се постига не е добър, освен това. Мисля, че можем да хармонизираме текста по глава първа, терминологията, различните определения, когато става въпрос за условията за връщането на стоките, е, там може да имаме някои различия. две неща, по които искам да поговоря. По отношение на бъдещото развитие, жалко е, че на този етап комисията не можа да предвиди развитието по отношение на стоките. Имаме проблем, когато комбинираме една материална и една нематериална вещ. Например, по отношение на мобилните телефони имаме софтуер, имаме музика, която е вградена в мобилния телефон. Може да откриете като потребител, че харесвате софтуера, но не сте доволен от музиката, защото не се включват нови мелодии в рамките на цяла година. Така че има ли проблем по отношение на продукта в това отношение или не? Трябва да променим термините, трябва да се включат не само материалните, но и нематериалните вещи. И още нещо, което знам, че много се обсъжда. Бих искала комисията да отчете това, когато подготвя своята работа. Имаме нужда от методи за альтернативно разрешаване на спорове на национално ниво и на ниво потребите, на ниво общност, поправя се оратора. Много се обсъждаше гаранцията дали ще е 2 години или може да се увеличи до 10 години. Метода е много негъвкав, защото знаете, че не може да се очаква от един потребител да очаква, че една химикалка, например, ще има жизнен цикъл повече от 10 години, а за някоя друга химикалка, ако е добре произведена, може да кажем, че тя ще оцелее и повече от 10 години. Така че по отношение на продавача и потребителя имаме нужда от такъв альтернативен метод на разрешаване на спорове, можем да определим някакъв период на жизнен цикъл или в какъв период може да се очаква продукта да се развали. Държавите членки имат различни определения за това какво е дефект и какво се прави по отношение на скритите дефекти. Трябва да се определи нещо от рода на разумен жизнен цикъл. По отношение на It's very good that they are regulated on their separate uh, Крайните услуги това е, е нещо специфично. Има някои продукти, които влизат в приложното поле на други директиви, например потребителските кредити, може да се вземе заем за мобилен телефон в рамките на 50 евро, например или някаква застраховка, е, тези елементи могат да се включат за бъдеще в директивата по отношение на информацията и регламента за нелоялните търговски практики. Благодаря. Благодаря, госпожо Кайнен. Четирима души поискаха да се изкажат, плюс комисията. Искам да ви напомня, че след няколко минути започва гласуването. Ето защо ще помоля всички, които се изказват, да бъдат максимално кратки. Господин Санчес Преседо. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за доклада. Всъщност ние разговаряхме по него на предишни срещи. Ще се спра на три въпроса. Първо, характера на директивата за правата на потребителите. Второ, въздействието върху сектора на финансовите услуги. И трето, начинът по който трябва да се гледа на потребителите в сектора на финансовите услуги. Директивата за правата на потребителите обединява всъщност четири директиви, въпреки своето наименование, но не създава и ясен хоризонтален инструмент, чиято цел е да защитава правата на потребителите. Както казах, основната цел е да се развива вътрешния пазар. Ако това е директива за вътрешния пазар, тогава това трябва да бъде основната директива и дори и ако това води до усъвършенстване на вътрешния пазар. Също така трябва да сме наясно с това колко хармонизация искаме. Хармонизацията е средство за постигане на целта, а не само цел. И различните инструменти трябва да бъдат а, а, насочени към тази цел. Ето защо пълната хармонизация може би е в е, ущърп на правата на потребителите в рамките на единния пазар. Разбира се, фрагментацията на е, законодателството е различен въпрос. Е, въпрос. Искам да кажа, че е възможно прекомерните права на потребителите да са вредни за вътрешния пазар. Господин Монти каза това съвсем ясно. Когато говорим за пълна хармонизация, трябва да имаме ясен подход. Т.е. да видим кои области са от жизнено значение за вътрешния пазар, преди да предприемем действия. Като по този начин можем да засилим правата на потребителите. Второ, трябва да видим дали това е хоризонтална директива. Ако е така, трябва да включи и финансовите услуги. Аз съм за това тази директива да бъде хоризонтална. Заедно с това финансовите услуги са специфични и продуктите и услугите са съвършенно различни. Това, което не ми харесва, е да се върви към пълно включване или изключване мисля, че ние би трябвало да използваме две клаузи. Първо, клауза за специализация, която означава, че всеки регламент, който се приема тук, трябва да се отнася и към финансовите услуги. Второ, трябва ни клауза която да третира най-благоприятните разпоредби за държавите членки. Ние не искаме да подкопаваме правата на потребителите и с това да подкопаваме функционирането на вътрешния пазар. Тази директива повдигна някои конкретни въпроси, така че, например, забраната върху конкретни продажби. Понякога това става, се прави мълчаливо. Второ, трябва да видим какви са последиците върху сключването на застрахователни полици. И това може да стане по мълчалив начин. Това, което искам да кажа е, че ние трябва да вървим към харта на правата на потребителите в областта на финансовите услуги. Това означава много работа, упростяване, ясни разпоредби за необходимостта от информация. Също така ни трябват ясни правила за отговорността. Трябва да насърчаваме колективните действия и трябва да включим разпоредби за финансов регистр. Също така ни трябват и процедури. По това, което казах, поради всичко това, което казах, не смятам, че директивата е насочена към правата на потребителите. Господин Оле Шмидт, моля, бъдете максимално кратък. Искам да благодаря на докладчика за съдействието. Мисля обаче, че е жалко, че като че ли сме изоставили идеята за пълна хармонизация. Амбицията ни би трябвало да постигнем висока степен на хармонизация. Не е голямо постижение, ако приемем една директива от предишните четири. Мисля, че можем да предвидим и преходни периоди, но целта трябва да бъде пълна хармонизация. Що се отнася до хоризонталния подход, изтъкнат от господин Санчес Преседо и връзката с финансовите услуги, Въпросът е, е, се повдига много уместно. Директивата за кредитните споразумения изключват кредити за по-малко от 200 евро. Аз мисля, че ние трябва да кажем ясно, че кредити за по-малко от 200 евро трябва да бъдат предмет на регулиране от директивата. Огромните проблеми, които малките кредити създават така наречените СМС кредити, могат да бъдат решени от предварителна информация. Някога лихвите върху тях могат да бъдат могат да стигнат до 1000% много млади хора могат да се окажат в капан само с един мобилен телефон и могат да вземат 200-300 евро на заем и след това да плащат огромни лихви. Господин председател, трябва, е, трябва да се предвиди колективно, колективно средство за защита. Допускането на механизми за извънсъдебна защита ще засили доверието на потребителите и ще им даде повече възможност е, да е, предприемат действия спрямо некоректни фирми. Трябва, освен това, трябва да кажем ясно, че цифровото съдържание и услугите трябва да влязат в обхвата на директивата. Особено след като можем да предвидим увеличаване на обема на, на тези търгови услуги. Мисля, че трябва да включим и националното договорно право. Ще бъда много бърз. Зелената книга е в съгласие с... Пред... За групата на зелените е в съгласие с предложенията на докладчика. Съгласен съм изказаното от Оле Шмидт за средствата, за колективните средства от за защита, но имам доклад към докладчика. Не разбирам защо има само две изменения има експозе на мотивите, което обосновава много по-голям брой измерението, защо имам въпрос към докладчика. Господин Фокс има думата. Благодаря. Моята група подкрепя тези предложения, които са насочени към намаляването на бремето за компаниите, които искат да действат в трансграничен мащаб и нези, които искат да засилят защита на потребителите. Съгласни сме с притеснението на госпожа Пиети Кайнен, че пълната хармонизация може да доведе до намаляване на защита на потребителите. Например, в Великобритания потребителите имат право да отхвърлят продукти. Това е нещо, което много се цени и смятаме, че това право трябва да бъде прехвърлено в цяла Европа. Освен това, споделяме виждането на докладчика, че ограничаването на периода за гаранция до 2 години не е достатъчно в Великобритания. Този период е 6 години. Не искаме да се ограничават правата на потребителите. Къде не споделяме виждането на докладчика? По отношение на финансовите услуги, ние смятаме, че поради техния специфичен характер те трябва да бъдат извадени от приложното поле на директивата. Така преключвам. Госпожа Стила. Благодаря господин председател. Благодаря на докладчика. Като член на Комисията по вътрешен пазар трябва да кажа, че днес след обед или утре ще обсъдим това досие. Напълно съм съгласна с докладчика относно пълната хармонизация, защото имаме директива за защита на потребата на потребителите, която трябва да увеличи правата на потребителите. Аз представлявам Шотландия, например, и това ще е намаление за шотландските е, граждани. Какво става сега? Трябва те да се обръщат и да пазаруват в Англия или ако приемем тези неща, аз мисля, че трябва да се върнем на чертожната маса и комисията по юридически и правни въпроси също даде своето мнение. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Давам думата на госпожа и Кейнен, за да приключи дебата максимално бързо. Благодаря. Ще отчета вашите коментари. Няма много изменение, защото моята отправна точка е, че не трябва да предприемаме тази хармонизация. Затова няма промени в а, членовете. Готова съм да отчита колективното обещетение в доклада, ако политическите групи са съгласни по този въпрос. Е, мисля, че можем да преминем към хармонизация на терминологията или да се върнем на чертожната маса. Не съм за създаването на двойни стандарти в пазара, това е нещо като троянски кони. Ще навреди и на потребителите, и на компаниите. Благодаря, госпожо е, Пиетик. Крайният срок за внасяне на изменения е 8 юни. Гласуването в нашата комисия ще е на 13, а гласуването в комисията по вътрешен пазар на 26. В пленарна зала това досие ще се разгледа през декември на първата пленарна сесия. Ако нямате никакви възражения, искам да приключа по този е, доклад. Искам да ви благодаря за дисциплината, която демонстрирахте по време на разискванията. Right, uh, И така, добър ден на всички. Искам да ви напомня, че се надявам, че всички разполагате с картите си за гласуване. Ако възникне проблем с броенето на гласовете, well. Yeah, I know. I mean, it's so stupid. Um, right, everybody, can we, can we have a test vote, please? И така, може ли да направим едно тестово гласуване, да изпробваме системата с вашите карти. Правим проба на системата. Гласувайте, моля. Бихте ли гласували? Просто натиснете някой бутон. Трябва да видим колко хора гласуват. Правим проверка. Сложихте ли картата си в четеца? Моля ви да гласувате. Добре. На едно мнение сме. Изглежда няма допълнителни карти за гласуване, така че това е добре. Нека да преминем към действителното гласуване. Мисля, че трябва да затворим вратата. И така ще гласуваме по проекто доклада на Вернер Ланген относно пазара на деривати. И така. Компромис С9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 84. То е на две части. Първата част е точка 1а до първата точка и запетая. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част е останалата част от текста. За? Против? Въздържали се? изглежда се отхвърля, макар че много от този текст се намира и на други места. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 и 87 отпадат. Компромис С10 на две части. Господин Кампен по процедурен въпрос. Искаме да внесем едно устно изменение към втората част на гласуването по компромис 10. Искаме да се заличи думата принципъл и ако тази дума се заличи, можем да гласуваме за втората част по компромиса, защото смятаме, че въпросът за ликвидността е много важен. Вие казахте това вчера, и има консенсус по този въпрос. Когато става въпрос за принципния критерий, обаче, който трябва да се отчете, имаме проблем, така че ако заличим думата принципен, всички ще са съгласни. Господин Ланген. Извинете ме, ако вносителят, госпожа Балсън, е съгласна, тогава и докладчикът ще се съгласи да се заличи. Съгласна съм с заличаването, защото се казва на английски a principle, което означава един от принципите, може би за човек, който няма английски като матерен, нещата не са толкова разбираеми. Ако това ще ви зарадва, съм готова да приема това заличаване. Вашия английски е определено по-добър от моя френски. Сега нека да гласуваме по първата част от компромис С10 за, против, въздържали се, приема се. Втората част с заличаването на думата принцип да, против, въздържали се, приема се. Думата принципъл се заличава. Преминаваме към изменение 100. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се. Предполагам, че се приема. Искате ли да проверим? По 102. Okay, has everybody voted? Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Сто и три е оттеглено. Преминаваме към 104. За. Против. Въздържали се. Предполагам, че се отхвърля. Нека да проверим. 104. Проверяваме. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Значи, преминаваме към първоначалния текст. За, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се. Отново нещата са на кантар 105. Може ли да проверим? Всички ли гласуваха? Right. Гласуването приключи. Приема се. 106. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис С11. За? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 116. За? Против? въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се. Предполагам, че се отхвърля. Нека да проверим. Гласуваме по 118. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? 119 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 120 за? Против? Въздържали се? Приема се? 121 за? Против? въздържали се. Нещата са на кантар, нека да проверим по 121. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 22 на 22 отново отхвърля се. 122 за, против, въздържали се. Приема се, според мен. Компромис C12, отново в две части. Всъщност сега е в една част. C12 сега е едно цялостно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към 190. За? Против? въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С13 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 е оттеглено. Преминаваме към 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, с C14. Компромис C14 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 150 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Компромис C15. Има допълнение, което всички подкрепят за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 по него няма да гласуваме, защото то е включено в компромис C9. То беше прието. Докладчик направи такова предложение. То е включено два пъти всъщност в списъка, не в списъка на всички. Сега 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. Правим ли сега първоначалния текст? Не. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, при... отхвърля се, извинете, 171 за, против, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С16 на две части. Ако не се лъжа, по първата част за, против, въздържали се, приема се. по втората част. Тук имаме два варианта. Имаме устно изменение от социалистите и демократите за заместване на втората част с различна формулировка. Първо ще гласуваме по първоначалния вариант на втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първоначално втората част беше допълнение. Нека да гласуваме сега като допълнение, не като замяна. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Значи тези допълнителни думи ще бъдат като допълнение. Малко се повтарят нещата, но ще и ги изгладим за пленарната зала. Сега преминаваме към 181 за, против, въздържали се, приема се, 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. Компромис C17A. За, против, въздържали се, приема се. Компромис C18. Най-отдолу на страницата. За, против, въздържали се, приема се. 198.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 въздържали се, приема се. А, ме ами то бързо. 211 you're talking about. I haven't got 211 this falling, no. And, and yeah. Процедурен въпрос. Моя списък казва, че това изменение отпада. Ако C19 се приема, C18 покрива 210 до 214. Всички са свързани с директивата за дериватите. За слоповете при кредитните изпълнения. Um, I think it, it, it, going to be voted as an addition then, uh, if there is some... Um... Ще има допълнително гласуване. Ако има някакво разминаване, ще изчистим нещата в пленарна зала. Току-що гласувахме по 211, то беше прието. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържали се. Приема се 214 за, против, въздържали се. Приема се 215 за, против, въздържали се. Приема се 216 за, против. Нека да проверим по 216. Гласувайте, моля. 216. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С 19 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на С20 за, против, въздържали се, приема се. Номер 6 от Комисията по развитие за, против, никой не гласува. Става въпрос за параграф 6. Господин Ланген. Параграф 6. You think 9-6. Оратора говори без микрофон. Докладчика смята, че това изменение се покрива от компромиса или е, той е против. А, а, може би трябва да гласуваме, пък а, вие ще бъдете против. Процедурен въпрос. Процедурен въпрос. В моята бележка се казва, че компромис 20 покрива от 231 до 237 и 9, 2, 3, 5 и 6. Струва ми се, че това се покрива и не би трябвало да гласуваме отделно. Аз работя като координатор в 9. Значи има късна промяна. Вие и докладчика смятате, че това изменение се покрива, така че няма да гласуваме по него. Това е по-добре, отколкото да го отхвърлям. Параграф 17, изменение 238 за, против, въздържали се, приема се. 239 и така нататък отпадат. Те отпадат поради 238. Компромис С21 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се, 248 за, против, въздържали се, приема се, 249 за, против, въздържали се, Двеста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 Ако докладчикът няма нищо против, тогава преминаваме към 250 за, против, въздържали се, приема се, но да проверим за всеки случай. Have voted? That's carried.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 Мисля, че се приема, но да проверим трето изменение, ако нямате нищо против. closed and that's carried. So. Yes, very clear. Uh, compromise C1. All those in favour? Against? Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка от преамбила С за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се езиково изменение. Няма нужда да бъде гласуване. 14-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 22 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема на да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? От социалистите има един в повече. Добре, сега всичко е наред. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и седмо измерение. За. Против. Въздържали се. А, извинявайте, пада. 27 и 23 падат. 30. И това пада. 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Три части. 26 измерение. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С4 за, против, въздържали се, приема се. 35 изменения изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис С5 за, против, въздържали се, приема се. И е, това беше първата част. Втората част за, против, въздържали се. Да проверим втората част Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Тридесет седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Твърде много ръце бяха вдигнати. И така, гласуваме електронно 37 изменение. Всички ли гласувахте? Приема се. А, но този път резултатите бяха много близки. 400 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43-то измерение за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. 6 за, против, въздържали се, приема се. С7. И тук в средата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 сега отиваме на 69-то за, против, въздържали се, приема се. С22 за, против, въздържали се, приема се. Сега се прехвърляме на С23. След дискусията по тази тема вчера, и връзката между и и или, ние предлагаме езиков компромис, който казва европейска валута и във връзка с европейско предприятие или във връзка с европейска финансова институция има две решения, които не са подходящи или твърде тясно и гронич, твърде тесен и ограничен израз, или пък да се каже, че само едното условие въжи. Нашето, нашата промяна е първото плюс второто или първото плюс третото. Тоест едно плюс две или едно плюс три, според нас – това е най-ясният езиков, е най-ясната езикова формулировка, поне на френски език. Нашето предложение е европейска валута плюс европейско предприятие, европейска валута плюс финансова институция. Възоснова на дискусията вчера, на мен ми се струва, че да се включва сега текстът а, е неразумно. Разбирам какво а, ни предлагат а, от зелените. А, не съм убедена, че резултатът е по-добър. Ето защо аз ви предлагам да гласуваме първоначално предложения текст. Предлагам да гласуваме. А след това ще имаме възможност за нови корекции до пленарното заседание. Е, три са предпоставките е, са и условията по отношение на третите държави или е, само две. Вчера проведохме едно много обстойно обсъждане и в моята политическа група се взе решение да поддържам първоначалната версия. В, в е, този случай гласуваме компромис C23 в първоначалния му вид за. Гусното изменение падна, защото срещу него има възражения. Има възражение срещу устното изменение с допълнителната формулировка. Ето защо не можем да го гласуваме. Докладчика предлага да гласуваме първоначалното предложение. Господин Доменичи. Искам да разбера дали възражението от страна на докладчика е срещу устното изменение, предложено от господин Конфен, или пък връзка има предвид и устното изменение, внесено от моята група. Става дума за следното. Това съображение бе е, обсъдено много подробно вчера и моята политическа група бе е, категорична, че ние трябва да поддържаме и аз лично като докладчик първоначалната позиция. По-нататък, естествено, имате възможност и за внасене на коригиращи измен... на предложения. Сега, първоначалното както и междуевропейско предприятие и евро... институцията, в която той членува. Зависи от мнозинството да гласуваме компромис С23 с съюза И. За. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Пулман, приема се дори без вашата група. Госпожо председател, вижте, тук не се борим на ринга, има правила. и правилата предполагат да се опитаме да намерим разумно решение в сложните случаи. Моята политическа група застъпва становището, че ще се гласува за а, моето предложение и предложението на господин Доменичи и като втора альтернатива, евентуално измененията на зелените. Но ако тези две варианта се провалят при гласуването, вече ще подкрепим първоначалната версия. Така че е, сега се прави е, промяна. Нещата се обръщат тотално и се предлага първо да гласуваме за компромис. Ако искате да направим избора между и и или, съм готова да, ми да, да ви дам тази възможност. Може би сега ще разберете, че да, аз съм готова да гласуваме мини измененията преди да гласуваме измененията. Стига да не забравите това следващия път. В този, след е, тези е, така словесни битки, наистина аз все пак малко поумях. I'm, I'm, I'm that... Много се радвам, че виждате, че е разумно да гласувам именно по този начин. Сега ще гласуваме е, за и срещу или. Който е за и? всички, които са за или и печели. Можем да проверим, но мисля, че е предално ясно. Добре, е да проверим. Който е за и... Всички ли гласувахте? Трима души още не са гласували. И печели. Можем ли сега да се върнем на гласуването на ЦИ 23 за, против, въздържали се, приема се. И сега създаваме прецедент, който ще определя бъдещото правило, а именно, че гласуваме мини изменението преди да гласуваме изменението. И сега преминаваме към точка от преамбила 1C. Отхвърля се. Е, не беше много ясно какво прави НП. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ измерение от Комисията по развитие за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето измерение за, против. Да проверим трето изменение. Трето измерение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме текста в изменения вид. Гласуваме електронно. Всички ли гласувахте? 43 за, един против. Поздравления, господин Ланген. Надявам се малко по-бързичко да тръгнем. Гласуваме проекто доклада на Едвард Сиклуна за приемането на единната валута от Естония. Знам, че това беше вълнуващо, но всъщност много е вълнуващо, че държава членка, която според нас отговаря на условията за еврозоната, това е, е сериозен вод на доверие в еврото. Всички сте готови. Трето измерение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се, параграф 5, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се, параграф 6, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се, изменение 6 за, против, въздържали се, приема се,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 Параграф 9, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13, за, против, въздържали се, приема се. Параграфи от 11 до 13, Малко е трудно, когато се гласува. 11 до 13 за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка А, за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка а. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст, примерно точки Б и С. За, против, въздържали се, приема се. Мотивите като цяло за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме сега по електронен път за становището. Гласувайте, моля, за. Всички ли гласуват? Още няколко гласа. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 40 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. Поздравление за Естония. Проклад на Ханс Петър Мартин относно взаимното свързване на търговските регистри. Всички тук ли са? Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Странни сигнали идват. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 3. Извинявам се, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 4. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се.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 Електронно гласуване за доклада с неговите изменения. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Поздравление на докладчика. Okay, we now are moving on. Преминаваме нататък. Разглеждане на проекто доклад на Отмар Карас. Доклад по собствена инициатива, наречен от 2 и преразглеждане на директивата относно капиталовите изисквания. ДК и 4. Ще ви дам минута, за да излезете от залата, без да вдигате шум.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 Right, I think it's uh, quiet enough now. Right. Mr. Karras, the floor is yours. Господин Карас, имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа, ще се опитам накратко да представя проекта за моя доклад. Мога само да ви напомня, че многократно сме говорили за това, защо е необходим доклад по собствена инициатива. Според мен този доклад по собствена инициатива и дебатите, които водим в нашата комисия, стават все по-важни и по-актуални. Имахме и други доклади по темите. Знаете, че американците междувременно обявиха, че те няма да приемат всичко, което ние предвиждаме относно регулирането на финансовите пазари и банковото дело. И така, затова се налага именно една реформа на база от две, тъй като и ние до този момент все още не сме готови да предприемем всички мерки. База от 3 или е, директивата за капиталовите изисквания ще трябва да бъдат приети след лятото и до края на годината комисията ще трябва да представи и проект за директива. Парламентът би трябвало на всяка цена да участва активно в този процес, както по отношение на съдържанието на документите, така и по отношение на графика за прилагането им. Би трябвало да се е, осигури и съответната информираност на обществото и да разширим обхвата на база от две комисията би трябвало да бъде в е, състояние и да има задължението, освен това, да информира парламента за всичко, което става по време на преговорите за Базел е, две е, и евентуално три и да включи наши представители в тези преговори. До този момент не можем да кажем, че сме равнопоставени в този процес. А същевременно по отношение на дефиницията на капитала има различни виждания сред банкерите, сред е, други представители на финансовия сектор. Е, различията са и, е, така да се каже, между континентите. Необходимо е една всеобхватна оценка не само за въздействието на определените инструменти и действия върху банковия сектор, но върху цялата економика. Трябва да се повиши качеството на собствения капитал и да се минимизира рискът. Но същевременно трябва да търсим правилния баланс между различните търговски или стопански обекти и различните форми на финансиране. За да се освободим от тези дисбаланси, се предлагат предложения, но същевременно някои от предложенията са действително е, твърде опасни. Будят у мен опасение, че може би ще засилим неуравновесеността и тук трябва да кажа, че в момента американците показват, че не са готови да приемат нашите виждания за правила по отношение на изготвянето на балансите, да не ги приспособят към новите капиталови изисквания. Ние в Базел водим преговори обаче за нови форми на оценка на риска. Е, тези нови форми предвиждат едно постоянно оценяване на риска, е, което да се отразява върху ликвидността, което се отразява върху собствения капитал. Ако американците не желаят да се присъединят към нас, тогава не можем да говорим за фейерплей, за честна игра. Става дума за качеството, но естествено и за нивото на собствения капитал. В момента акциите се смятат е, за собствен капитал, но същевременно ние имаме не само е, така, инвестиционни банки, които участват на капиталовия пазар. Ние имаме и други спестовни банки, е, банки, имаме кооперативни структури в банковия сектор, за които трябва също да мислим и да се потърси баланс между е, банките, които е, котират своите е, ценни книжа на, банките, е, на е, борсата и останалите банки. Така че е, е необходимо да потърсим нов път, е, който е, да ни даде повече стабилност, повече сигурност И това ще стане като ограничим концентрирането в определени имуществени ценности, които представляват риск, като се опитаме чрез антициклични мерки, които са най-вече класически, да предотвратим така, една прекомерна секюритизация не бива да възлагаме особено големи надежди на коефициента на леверидж. Той би трябвало също да да бъде държан в определени граници, защото инак това може да се отрази е, много неблагоприятно на европейската економика като цяло и на е, финансирането на капиталовия пазар. Би трябвало е, да е, различаваме, естествено, е, между различните банкови стратегии и да търсим разумен път. Е, обсъждат се и преходните разпоредби. Всички законодателни е, инициативи би трябвало да бъдат е, е, известни е, и на основните представители от банковия сектор предварително и да знаем, че от днес е, по отношение на дейността на Базел 2, имам предвид Базелския комитет, ние като законодател, а и всички останали, които ще бъдат включени в дискусията, ще носим съвместна отговорност една нова, по разумен начин реформирана рамка база от две ще се отрази много оздравяващо на банковата економика, на финансовия пазар и на реалната економика в Европа. Би трябвало при всички положения да потърсим възможно най-добрите решения, които да се включат в проекта, който ще лежи на масата на преговорите през лятото. Благодаря ви. Знам, че госпожа Люлинг трябва да си тръгне в 11.30. Ще дам думата първо на някои от докладчиците в сянка. Удо има думата. Благодаря на докладчика за неговото предложение. Е, мисля, че мога да бъда наистина кратък. От наша гледна точка има три основни е, въпроса. Ние сме за едно адекватно осигуряване на капитала, е, на собствения капитал на банковата система, но естествено е, това трябва да стъпи на едни е, стабилни е, критерии и правила, защото би довело до е, последствия, които едва ли някой желае. Така че в този смисъл мога да се присъединя към е, мнението, изказано от докладчика. Става дума за реформа на финансовия пазар, най-вече по отношение на изискванията за собствен капитал. Всички твърдят, че желаят да реформират финансовата система, всички желаят да допринесат за подобряване на капиталовите изисквания, но когато се стигне до конкретните предложения, се започва, така да се каже, конкуренция и много често се казва, а да, ама вие ограничавате пък конкуренцията на финансовия пазар. Е, е, конкуренцията не означава липса на регулация. Тук става дума за предложения от регулаторен характер и те в никакъв случай не нарушават правилата на конкуренцията. Става дума за съобразяване на капиталовите изисквания към европейската специфика и освен това трябва да си отговорим на въпроса как точно ще подходим към коефициента на ливарич. Е, е, имам предвид най-вече е, едно разумно ограничаване на този коефициент, но все пак в съотношение и най-вече спрямо реалния риск. Това е много важно допълнение. По отношение на трансатлантическия диалог е, би трябвало да е, поясним, че е, конкуренцията съществува не само между континентите, а оттам и разминаването във вижданията, но конкуренцията е налице и тук в Европа и от тук вече и различията в мнението за това какво трябва да се регламентира, какво не трябва да се регламентира, за което са абсолютно необходими строги правила. Що се отнася до кризата и реакцията на кризата, ние няма да приемем така, опити за саморегулиране на мястото на демократичното законодателство. Това, което ще се получи в крайна сметка след Базел 3, в момента все още не може да се предвиди. Но при всички положения има едни принципи, основни, основополагащи принципи, към които трябва да се придържаме. Докладчикът много добре така подбра подходящия момент за своя доклад за, е, по собствена инициатива и аз съм абсолютно сигурен, е, имайки предвид и написаното в доклада, че ние ще намерим общ език. Госпожин Ламберт, вие докладчик в сянка ли сте? Благодаря. Няколко думи. Първо, мисля, че първият е, проект е документ, по който има много общи становища, мисля, че можем да намерим широк консенсус. Първо, по стандартите за ликвидност, правилата, които са предложени от комисията, не биха били приложими за, инвести... за инвестиционни фондове, инвестиращи от името на клиентите. Не е лесно да се разграничи между това, което правят финансовите институции за своя сметка и за сметка на клиентите си. Ето защо ние държим на яснотата. Не искаме да създаваме вратички в закона. Второ, дефиницията на капитала. Тук трябва, нещата трябва да бъдат прости и основният, основният елемент на капитала са акциите и резервите. За ликвидността и коефициент на ливерич има дефиниция на този ливерич, но не се говори нищо за ограничаването. И това е нещо, което бихме искали да подчертаем. Смятаме, че е необходимо да се предвидят тавани върху ливериджа и ние ще внесем изменения в този смисъл. Една част от този ливерич е онова, което е извън баланса. Вместо да включваме в коефициента на ливарич това, което е зад баланса, трябва да се включи всичко в баланса. Защото въпросът е, може ли човек да знае кое е, остава извън баланса? Знаем, че когато е в баланса, банките имат задължения за информация и те включват в извън балансовите редове онова, което искат да скрият. Така че ние трябва да подчертаем необходимостта да се ограничи до минимум това, което банките могат да бъдат да записват като зад балансова позиция. Накрая по антицикличните мерки ние сме съгласни с факта, че ни трябва да се формират провизии по време на целия цикъл. Оценката на риска всъщност сега е оставена на самите финансови институции, а те не са доказали, че могат или искат да правят добра оценка на риска. И въпросът, възниква въпросът, да извадим ли оценката на риска от банковите, само че ако отидем на външна оценка на риска, нещата се осложняват ще се създаде е, цял нов економически сектор, което може да се хареса на някой. Трябва ли да определим е, цифра, да определим определено, определен размер на провизиите? В заключение – всичко това, което правим в директивата за капиталови изисквания 4, трябва да бъде насочено към упростяване на нещата. Колкото е по-сложно, толкова е по-рисковано. И така, е, регламентацията, режима трябва да бъде прост и да се, трябва да се стремим да ограничаваме размера на финансовата институция. Има два аспекта, които не забелязахме в доклада, освен ако не сме чели внимателно. Първо, капиталовите изисквания трябва да бъдат прогресивни в зависимост от големината на финансовата институция. Очевидно, това а, няма да е стимул за увеличаване на размера. По-нататък. Идеята за тясното банкиране има два подхода. Или се отделят дейностите, но за някой от вас това е твърде сурово. Така че ние предлагаме снижаване на и капиталовите изисквания към банки, които ограничават своя собствен а, обхват по свое решение. Ако банката реши да стане тясна банка и да, само да, и да се занимава само с набиране на влогове и работи с реалната економика, изискванията за капитал ще бъдат по-малко строги. И по този начин ще създаде стимул банките да се ориентират към модел на тясна, тесни банки. Така че тук не приемаме, не задължаваме банките да станат тесни банки, просто им създаваме стимул. Благодаря много. Благодаря. Вики също е докладчик сега. Много благодаря за отличния доклад от МАР. Доста работа сте свършил, много сложни въпроси сте облякал в разбираем език. Изглежда сте доста интелигентен човек и подхода ви е доста интелигентен. Поздравления, нещата са доста сложни. Определено сте правилният човек за този доклад. Благодаря за коментарите по отношение на определена на графика и необходимостта от работа с САЩ. Споделям вашите виждания относно откритостта и прозрачността по отношение на Базел. Имахме известни проблеми по отношение на третата директива за капиталовите изисквания. Много е важно когато сработи комитета по база да поддържаме връзка и да обсъждаме нещата. Благодаря за онова, което казахте по отношение за концентрирането за международните счетоводни стандарти. Винаги трябва да отчитаме международните счетоводни стандарти, когато работим по такова законодателство трябва да се изгладят нещата, не може да се дава възможност за различие. По въпроса за ли ликвидността говорих по време на последния дебат. Искам да видим в крайна сметка какво означава ликвидни активи, защото може да има суверенни дългове, които да бъдат определени като такива ликвидни активи. Това е нещо изключително важно. Въпросът е чувствителен в момента. Ако погледнем покритите облигации, По отношение на пазара на банките, трябва да внимаваме с системния характер. Трябва да сме внимателни по отношение на ликвидността като цяло и онова, което се счита за ликвидност. По отношение на определението за капитал, капитала трябва да може да абсорбира загубите преди една компания да фалира. Трябва да сме предпазливи тук отново. Вие отчитате въпроса, говорите за компании, е, кооперативи, които е, инвестират в е, недвижимо имущество. В моята страна има такива случаи. Трябва да гарантираме, че тук се обслужват интересите на потребителите и че няма неблагоприятен ефект. По отношение на критичната роля на банките за цялостната економика, това е нещо много важно ролята на банките в изграждането на европейската инфраструктура, в изграждането на телекомуникациите е била много голяма. Трябва да видим какви са целите за 2020 на Европа. Имаме цифровия дневен ред, цифровизацията, мрежите. За всичко това имаме нужда от капитал. Много е важно банките да продължат да играят роля, когато осигуряват средства за тези проекти. Доколко разчита Европа на банковото финансиране, съпоставена с други части на света? Трябва да видим какви са другите роли на банките. Те не са само кредитори една от а, ролите е те да бъдат междуното звено между онези, които имат нужда от а, заеми и инвестиции и онези, които са готови да инвестират. Това е много важна роля за сектора на услугите, така че определено можем да кажем да, секюритизацията отива твърде далече, но банките играят роля, когато поемат рискове и прехвърлят тези рискове, така че това е също а, нещо важно. Трябва да се разгледа ролята на банките за подпомагане на цялостната економика, намирането на пазари, намирането на клиенти, които са готови да поемат тези рискове, така че трябва малко да разширим е, разбирането за това какво е ценно за обществото, когато разглеждаме пакета дейности на банките. Благодаря ви за този доклад. Отличен. Астрид, сега ли искате да се изкажете, защото знам, че ще трябва да си тръгнете? Благодаря, госпожо, госпо, госпожо председател за това, че ми дадете думата, защото трябва да отида в комисията по селско стопанство, където ще се разглеждат въпроси, свързани с екологичното замеделие. Искам да изразя своята подкрепа за генералната линия, съдържаща се в доклада на докладчика. Той току-що ни представи е, едно много добро виждане директивата за капиталовите изисквания, която се подготвя, ще бъде много важна стъпка в бъдещото развитие на банковия сектор в Европа. Став... Необходимо е да подготвим този процес колкото може по-добре. Още повече, че трябва да отговорим на е, едни много е, сериозни проблеми, възникнали в е, периода на криза. Много смятам, че не бива да допускаме секторът да бъде подложен на огромна тежест. Т.е. да създадат условия за неговото развитие, без обаче да го смачкаме. С други думи, е необходимо да се осигури баланс и за тази цел трябва да подходим обективно, без предварителни идеи. Само така можем да отговорим на предизвикателствата. Споделям повечето гледни точки, изразени от докладчика, но ще се спра по-подробно на две точки. Първо, лива задължнявостта ливариджа. Ние трябва да видим, че той е неутрален. Ако става дум, ако се прилага към гаранциите и секюритизацията, ливрича не играе никаква роля. Едва в момента, в който стане дума за пласиране на рисковани а, или спекулативни продукти, възниква продукта. Може би това е наивно и вместо да се предвиждат един-два коефициента на ливарича, които да бъдат твърде сурови, може би трябва правилата да се прилагат при пласирането на пазара на тези продукти, които представляват реален риск. Мисля, че това е реалистично и поне трябва да се опитаме да тръгнем в тази посока, вместо да а, постановяваме задължително правило, което да се окаже, че има вреден ефект. Второто, което искам да кажа, е свързано с дейността на спестовните банки и тук сме поели подход, един строг подход на строги изисквания и, на, и аз се боя че, да не отидем твърде далеч и да попречим дори на самото упражняване на тази толкова важна дейност. Задължително трябва да избегнем това този сектор вече проявил, прояви своята загриженост и тревога. Няма да навлизам в твърде много подробности, но осигуряването на ликвидност трябва да бъде в съответствие с дейностите, осъществявани от спестовните банки. Що се нас също така и, а, и ипотекарните дейности. Ето защо аз призовавам за прагматизъм, за да извлечем положителни полки от кризата и да адаптираме тогава и там, където е необходим набора от мерки, само че да не допускаме европейския банков сектор да бъде смачкан. През следващите години той ще трябва да набере огромни суми, за да отговори на новите потребности. Надявам се, че ще отчетете тези няколко забележки. Благодаря. Благодаря, госпожо Люлинг. Аз съм докладчик Сянка от името на либералите. Нека аз да се изкажа. Жан-Пол Гозе и госпожа Джури искат да се изкажат. Много от това, което исках да кажа, вече беше подчертано, така че не искам да повтарям нещата. Изправени сме пред нещо, което винаги сме знаели. Комитета по Базел е, създава стандарти за много големи банки, а не за малки банки. Това е техния експертен опит. Е, не всички страни прилагат тези стандарти за всички свои банки. Трябва да се изправим пред този проблем. Някои държави членки имат различни структури, други, като моята собствена, проявяват желание за промяна на онова, което се е случвало в миналото uh, по отношение на взаимните фондове. По отношение на тези взаимни е, фондове не трябва да правим е, нещо, което да е в разрез с е, онова, което очакваме, че трябва да стане определено не трябва да наказваме. Не знам дали има тук насърчаващи елементи, но не трябва да се наказва. Две неща. Въпроса за суверенните дългове вече се говори за това. Проблема с нулевия риск, който се привързва към този дълг, трябва да бъде осъзнат когато сте в еврозоната и не може да печатате пари, сте в различно положение. Не може да заявите, че няма номинален риск. Има риск поради тази неспособност да се печатат пари. Ясно, според мен се видя, че има кредитен риск. Положението в Гърция го показа. И когато става въпрос за закупуване на този суверенен дълг от страна на Европейската централна банка, трябва да се зададе въпроса дали такъв пазар съществува като цяло. Така че в краткосрочен план трябва да спасим положението просто, но в дългосрочен план трябва да признаем съществуването на проблема. По отношение на надзора в еврозоната, например, един нов съвет или борд за наблюдаване на системния риск може да е нещо добро и трябва да има разпоредба в директивата за капиталовите изисквания, които да дават възможност да се задействат съответните механизми, да няма натрупване на изключително голям дефицит това няма да разреши проблемите, които имаме сега, но когато създаваме четвъртата директива, не трябва да забравяме това. Комисията и съвета обсъждат този въпрос в момента. Не се оповестяваха публично тези разговори, но сега има публично оповестяване и аз е, определено ще говоря за този проблем какви са активите, които са достатъчно добри, за да се притежават. Не искаме да е, се измъкваме от е, примката на секюритизацията, но трябва да се е, създаде правилното равновесие между секюритизацията и, и правилните активи. Тази възможност трябва да се обмисли. По отношение на счетоводните стандарти, и онова, което сте включили в а, точка I. Съгласна съм, че трябва да има сближаване е, на счетоводните стандарти за инвестирането и за целите на а, пруденциалния надзор трябва инвеститорите да знаят каква е стоеността на една компания, ако тя се продава. Е, е, специалистите и тези, които се занимават с провинциалния надзор, трябва да знаят каква е дългосрочната стабилност може да има стандарти, които да отговорят на тези две неща. Естествено, не искаме да имаме раз, раздвояване. В САЩ е, се отчитат интересите на инвеститорите и след това се отчита дългосрочния план и евентуалните промени. Някои се противопоставаха, защото става въпрос за различни счетоводни стандарти в крайна сметка. Но в крайна сметка има известна практичност тук. Не искаме да има двойна отчетност всичко трябва да е прозрачно. Не може да има една стойност за инвеститорите и след това да се приложи пруденциалния филтър, за да се стигне до друг резултат. Трябва да има прозрачност. Задавам въпроса дали това е необходимо. Докато има прозрачност всичко е наред. Е, всички проявяват притеснения обаче е, относно различните стандарти и различните цифри. По параграф 13 искате да се стимулира банковия сектор да е, задържа заемите в собствените си портфели без прекомерна секюритизация. Ако искате това да стане, трябва да се включат и е, покритите е, облигации, но трябва да се включат и други инструменти. Е, тези облигации, за които говоря, са добри, но както споменах в контекста на, на втората директива, ако включите само тези а, облигации, може а, да има известен риск. Трябва да се разгледат нещата в контекста на големите експозиции. Ако ще се включват неща в извън счетоводните баланси, това трябва да стане по разумен и предпазлив начин. Трябва да сме особено предпазливи. Всичко, което е, притежават е, банките, трябва да е достатъчно добре преценено. Не можем да прилагаме този множител номер 10 или десетократно умножаване. В е, номер 16 говорите за кооперациите и спестовните каси. Трябва да е, споменем тези uh, взаимните фондове. По отношение на кредитния риск от контрагента и вашите коментари относно ОСТ дериватите, трябва да отчетем казаното в доклада Ланген. По отношение на Ливарич, признавам казаното от вас. Не трябва да има е, неприятни инициативи, които да водят до противоположния ефект. Отново стигаме до въпроса за вписването е, извън на счетоводните баланси и еквивалентите. Всичко това трябва да става по е, предпазлив начин, за да е, се благоприятства реалната економика. Защото понякога характера на дейността не означава, че се е, изправяме пред по-големи рискове. Това са моите коментари. Още трима оратори, Жури Гозес и госпожа Ферейра. Всъщност е, започваме с Жан Полпър. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Най-напред. Ние подкрепяме напълно доклада на господин Карас. Този доклад му беше възложен, защото той е много компетентен. Аз ще говоря не като експерт, а като политик. Какъв, защо, защо, този, интерес, защо този доклад представлява интерес? Разбира се, можем да навлезем в подробността на банковата регламентация, да изразим своето желание за прецизност. Това вече беше казано. Каква е стратегическата цел на този доклад? Мисля, че докладчикът го каза съвсем ясно. Ние сме в ситуация, в която парламентът първо трябва да изрази своето становище преди комисията и Европа трябва да изрази становището си пред Базълския комитет. Каква е тежестта на това, което ние казваме в сравнение с това, което се прави в Базелската, комитет? Това е херметична, е затворена организация. Тя отчита само това, което е от интерес за онези, които влизат в нея. Рискът е да се вземат решения без Европа да може да влияе върху тях. Основният проблем е, израз... е изкривяването на конкуренцията. Европа следва покорно това, което казва Базълския комитет и Съединените щати е, също правят същото само трансграничните банки попадат под режима на Базовския комитет. Това е първото изкривяване, защото европейските банки прилагат правила, които не се прилагат от, европей... от американските банки. Вторият проблем – когато искаме максимално да гарантираме операциите, ние създаваме една и, едно изискване собствени средства, което, които не са реалистични. Какви суми трябва да наберат банките, за да отговорят на изискванията за собствени средства? Очевидно, те трябва да бъдат 5-6 повече от това, което могат да наберат днес и ние си задаваме въпроса дали тези суми са оправдани. Както каза докладчикът, кризата, която преживяваме е криза на ликвидността, а не на платежоспособност. Банките не са неплатежоспособни. Кризата избухна в Европа едва тогава, когато първичният междубанков пазар пострада. За щастие Европейска централна банка се намеси. Аз мисля, че това, което е важно в доклада, и ще го направи много добре, е да се поставят в контекст тези въпроси по два начина. Първо, за да знаем, че Европейския парламент не приема какво, всичко, каквото му предложат. И второ, за да няма да приемем всичко, което предлагат, предлага базовския комитет. Банките трябва да са силни, трябва да могат да вършат работата, за която са създадени, т.е. да финансират развитието на предприятията и страната. Не бива да задушаваме банките, като налагаме иллюзорни изисквания. Вие споменахте за малките банки, които следват свой модел. Много е важно днес това да кажем ясно, че ако искаме надежна банкова система, трябва тази банкова система да може да функционира и да бъде в услуга на реалната економика, а не да защитава регулаторите а, тогава, когато не са си свършили добре своята работа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Имам два общи коментара и няколко конкретни. Първият общ коментар, както знаем целта с този регламент – е да накажем спекулативните операции, а не да затрудняваме допълнително и стопанската дейност. Е, всяко изречение трябва да се подчинява на тази обща цел. Второ, когато приемаме все по-строги капиталови изисквания, ние не бива да допускаме цикличност. Благодаря на докладчика за този подход. Ние трябва да предприемем действия и парламентът се оказа по-бърз от комисията, като че ли нашата институция усеща натиска в по-голяма степен от комисията и успяхме да дадем своят принос – искам да се спра на четири конкретни въпроса. Много е важно да проучим регио... евентуалното регионално въздействие на капиталовите изисквания. Трябва да отчетем специфичния характер на страните от Централна и Източна Европа и банките, филиали на, на чуждестранни банки тези банки, тези чужестранни банки са и, мото, са и двигателят, моторът на економиката. Ние преживяхме трудни моде, моменти, защото банките се вгледаха в своя личен интерес, без да обръщат много влияние на филиалите не страдаме от недостатъчна ликвидност, която е вредна за предприятията, особено за малките и средни. новите изисквания не бива да затормозяват допълнително тези институции. Когато определяме коефициента за рефинансиране, ние трябва да отчитаме спецификата на страните от Централна и Източна Европа. Не бива да допускаме нулева стойност за средни, за средни полеги по големина кредити с падеж от по-малко от една година. Те не могат да бъдат категоризирани като ликвидни активи. И от тук и трудностите, които ще проистекат. Банките не могат да отговорят на новите правила, като премахнат трансграничните си връзки. Това в крайна сметка ще навреди на а, ликвидността. Когато изчисляваме коефициента на рефинансиране, трябва да се изчисли експозицията и трябва да се допуска и трябва да се предвиди повече роля на местните органи, особено при кредитите за граждани. Számára mindenképpen biztosítani kellene a fiók Финансовият орган на страната получател трябва да има достъп до данните на банката филиал, дори ако банката майка е чуждестранна банка. Що се отнася до категориите активи, убедена съм, че категоризацията трябва да се упрости и трябва да премахнем категорията 3. Едно и две би трябвало да се обединят в една категория 2. Що се отнася до активите на спестовните банки и кооперациите, както каза председателката, не бива да прилагаме правила, предвидени за големи банки защото кооперациите и малките банки имат активи, които могат да поемат загубите. Финансовият орган би трябвало да има правото да поиска използването на тези елементи Ангажиментите не могат да се категоризират като активи, защото не могат да поемат загуби. Тези активи в от трето ниво трябва да се запишат като поемащи загубите, само ако обаче не централните елементи от първо ниво могат да се заместят с акции при определени условия. Последната ми забележка е свързана с капиталовия резерв и аз мисля, че принципът на капиталовия буфер е много уместен тук. И това при всички случаи е по-уместно от политиката на антициклично натрупване на капитала. Ако сумата ако не се достигне задълж... изискваното ниво, трябва да се приложат определени ограничения. Когато се изчислява капиталовия буфер, най-важният показател, е, трябва да бъде индикаторът не е, съотношението кредит БВП. Е, Благодаря. Аз съм последния оратор, така че не искам да повтарям голяма част от казаното вече. Поздравления за докладчика, защото Темата е изключително сложна. Инициативата, която докладчик е подел е трудна. Подхода е доста уравновесен. Два коментара от политически характер. Целта на това да се включи парламента в тази инициатива, придаването на характер на двигател на Европейския парламент е нещо важно. Има два основни проблема тук. Единият е свързан с риска, че е, банковата индустрия ще бъде погълната и ще се удави в е, тези цели е, и сложни правила, които се предлагат. Мисля, че тази седмица се появи първата оценка на тези мерки, които се предлагат и BIS е, каза, че ефекта няма да е толкова драматичен, колкото се говореше в медиите, казваше се, че банките ще, ще се задушат от всички тези изисквания. Оказва се обаче, че въздействието няма да е толкова сериозно и че има надценяване. Прикавам и да, да разгледате това, което казвам. Не знам какво смятате по въпроса. На второ място, дисбаланса между това, което се случва в САЩ и в Европа. Следващата седмица ще имаме делегация. Мога да се присъединя към нея. Може да се опитаме да отправим три или четири послания. Комисията по економическата криза се занимава с този въпрос. Ние може да имаме различен подход. Мисля, че нашето послание трябва да е малко по-различно към САЩ. Когато говорим с американската администрация, трябва да сме с един глас. Три или четири послания към американците. Искаме да има равнопоставеност. Това е нашата цел. Това е целта и на американците. Благодаря. Благодаря. Значи, получихте доста поздравления, господин Карас. Искате ли сега да приключите разискванията? Няма други желащи да се изкажат. Да, аз благодаря на всички, които се изказаха. Мисля, че по отношение на политическата цел на доклада няма различия. Това е сигнал е, към комисията, който се отправил обаче и към Базелския комитет. Един сигнал е, и към нас самите за това, че трябва да работим по новите финансови правила. Правилата за финансовия пазар. Освен това, ще кажа, ние не пишем проект директива, пишем политически доклад, който би трябвало да упражни определено влияние. Не става дума за правен акт, не става дума за законодателна дейност. Друг е въпроса вече е, по-нататък дали ще решим е, да предложим и директива. На колежката Ферейра ще кажа, че аз е, е, присъствах на е, заседанията е, и самият съм участвал в делегации, които са посещавали САЩ. Знае и какво се говореше на заседанието на координаторите във връзка с посещението, което предстои. Да, много наясно сме с ситуацията в Америка. Знаем, че е, по отношение на правилата в финансовия пазар е, те застъпват отчасти други позиции, но в крайна сметка всеки трябва да върши това, което смята, че е разумно от негова гледна точка и което отговаря на спецификата на неговия пазар. Ние смятаме, че е, по отношение на изискванията към банките можем да проявим наш подход, но по отношение на контролните механизми в банковото дело, когато става дума за трансгранични операции и трансакции, тогава е, трябва да е, държим на хармонизацията, на уеднаквяването. Можем да спорим за отделните детайли, е, по които виждаме, че е, така, единият смята, че нещо е нездравословно, другият държи на него и смята, че това е, е така, целебното средство. Най-вече, когато говорим за левериджа, когато говорим за опасност от пресшекаритизация и така нататък, но е, това са наистина е, детайли, е, които изискват и експертно знание и по които трябва да мислим много, така че всеки който желае да поговорим по тези въпроси или има в писмена форма някакви конкретни предложения, е добре дошъл в е, моя кабинет. При всички положения, напомням още веднъж, става дума за доклад, е, политически доклад, не за законодателна инициатива. Срока за внасяне на изменения е 8 юни. Ще разглеждаме изменението на 28 юни, гласуването в комисия 6 септември, гласуване в пленарна зала втората септемврийска сесия. Това са точките в дневния ред тази сутрин. Продължаваме в 3 часа. Искам да ви напомня да си носите картите за гласуване, тъй като все все още е, в апаратите има 7 карти за гласуване.